заседание на 12 юли Комисията по правни въпроси Това са съобщения. Та, на своето заседание от 12 юли Комисията по правни въпроси по съответния правилник на парламента разгледа дали има съответствие с акта от 20 септември 1976 година на временната мисия, която бе предоставена от френския премьер на Арно Данжан, който трябва да се занимае с преразглеждане на отбраната и националната сигурност. Тази мисия, възложена от френския президент на колегата Данжан,